liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten pünktlich anfangen. Скъпи колеги, трябва да започнем точно. Е, преди да започнем по дневния ред, Силвия Коста поиска думата. Силвия. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа следното. Преди две години в Испания загубиха живота си е, няколко студентки е, по време на екскурзия до Валенсия. Buon Ан, Di tante generazionalità, sette italiane група от студентки с най-различни националности. Исках да ги спомена. Днес в залата присъстват жертви, е, е, приятели на е, жертвите. Те поддържат контакт. От две години тече дело което още не е приключило, няма задоволителен резултат за семействата. В комисията по петициите внесена петиция от млад студент, който настоява за следното, а именно да се хармонизират правилата за обещетяване на хора, които са загубили близки. В заключение искам да кажа, че студентките са били на екскурзия в рамките на програмата Еразъм. А програмата Еразъм би трябвало да смазва най-високи стандарти и да дава най-високи гаранции за транспортните средства, които се използват. Благодаря, Силвия, за това, че ни напомня още веднъж за това ужасно нещастие и за това, че още веднъж ни посочи какви изводи трябва да си направим за в бъдеще. Нека сега да започнем с гласуването. Тази сутрин ще гласуваме едно становище и една проекторезолюция. Започваме с становището по, по доклада по собствена инициатива относно седмия доклад за Европейската комисия за укрепване на економическото, социалното и териториално сближаване. Нашия докладчик е господин Дяконо. Господин Дяконо, искате ли думата преди гласуването? Не? Добре. Тогава можем веднага да пристъпим към гласуването. Започваме с изменение едно. За. Против? Въздържава ли се? Отхвърля се. Изменение две. за. Против?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 Изменение 31, втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. С 15 на 9 гласа се приема. Въпреки това, приема се с 15 на 9 гласа. А, ако Мари Терес беше гласувала, това нямаше да промени резултата. Изменени 18 за, против. Въздържали се, отхвърли се 19 за, против. Въздържали се. Да проверим. Изменени 19. Моля, гласувайте. Geht auch nicht. Doesn't work. Не работи ли? Neunzehn. 19. 19 изменение. Сега вече работи. Чудесно. Край на гласуването отхвърля се с 15 на 11 гласа. Изменение 20 на две части. Първа част за. Против въздържали се, отхвърли се, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се 25 за, против, въздържали се, приема се 26 за, против, въздържали се, отхвърля се 27 за, против, въздържали се, приема се 28 за, против, въздържали се, отхвърля се 29 за, против, въздържали се, приема се 32 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Бих искал да проверя. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим за всеки случай. Моля, гласувайте. Край на гласуването. С 15 на 11 гласа се отхвърля. Изменение 30 за, Против? Въздържали се? Мисля, че също се отхвърля, но нека да проверим. Мисля, че разликата беше малка. Край на гласуването. С 16 на 11 гласа се отхвърля. Изменение 33. За. Против. Зажали се и това да проверим. Мисля, че се отхвърля, но по-добре да проверим. Най-вероятно със същото мнозинство края на гласа и 16 на 11 отхвърля се, да. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се, 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против,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 Надяваме се водещата комисия да вземе предвид нашето становище. Преминаваме към изпълнението на процеса от Болония, актуално състояние и последващи действия, предложение за резолюция, внесено вследствие на въпрос с искане за уста на, на отговор по повод конференцията през май Париж, е, посветена на Болонския процес. В тази връзка искам да помоля всички координатори да се обърнат е, към своите председатели. Председателския съвет не взе решение нито за резолюция, нито за въпрос искане за устен отговор, така че е важно да кажете на вашите председатели, да им разясните, че от тази резолюция ще има смисъл, ако я приемем през април, след това конференцията вече ще е проведена и от резолюцията няма да има смисъл. Затова ви призовавам да говорите още веднъж с председателите на вашите политически групи и да подчертаете колко е важно значително тази резолюция, да можем да я приемем на следващото пленарно заседание. Ще бъде жалко за многото работа, която сме свършили, ако не бъде включена в дневния ред. Минаваме на гласуването. Започваме с компромис 3 за. Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. 24 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 4. 24 да проверим. Проверяваме. Моля, гласувайте. Изменение 24 гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се 14 на 11 гласа. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5 за. Против. Сдържали се, приема се. Минаваме на изменение 30. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Изменение 30. Край на гласуването. Отхвърля се с 14 на 12 гласа. Изменение 31 за. Против. Въздържали се. Мисля, че със същото мнозинство се отхвърля, но нека да проверим изменение 31. Край на гласуването. С 13 на 12 гласа се приема. Добре, че проверихме. Изменение 32 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 и 48 за, против, въздържали се, приема се. Изменен 49 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 50 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1 за, против,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 С 13, 13 гласа се отхвърля. Изменение 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 за, против, въздържали се не беше ясно, защото не се вдигате ръцете. Нека да проверим изменение 11. Край на гласуването. С 18 на 7 гласа се приема. Моля ви, вдигайте си лапичките, за да мога да разбера. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се.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 12 на 11 гласа се приема. Изменение 18 за, против, въздържали се. Да проверим. Имаше доста въздържали се. Моля, гласувайте изменение 18. Край на гласуването. С 15 на 17 гласа се приема. Изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме за цялото предложение по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. С 23 гласа за, един глас против се приема. Поздравле... Е, благодаря ви. Надявам се на следващото пленарно заседание да дебатираме по този въпрос. Приключихме с гласуването и минаваме на дневния ред. Точка 10 от дневния ред. Онези от вас, които искат да излязат, нека да го направят бързо и тихо. Сега ще разгледаме проекта на доклад за равенство на езиците в ерата на цифровите технологии. Darf ich um ein bisschen Ruhe bitten? Моля, запазете тишина. Разглеждаме доклада по собствена инициатива за равенство на езиците в ерата на цифровите технологии. Докладчик е, е Джил Еванс. От сега ще кажа, че крайният срок за подаване на измените е 10 април в 10 часа. Има време до тогава. На 16 май ще гласуваме този доклад по собствена инициатива. Госпожо Еванс, имате думата да представите вашия доклад. Thank you very much, Chair. Благодаря много, госпожо председател. Първо, искам да благодаря на политическите си съветници и експертите, които ми предоставиха изключително голяма а, помощ в това отношение, както и работата на секретарията в това отношение. С нетърпение чакам работата с докладчиците сянка в следващите етапи. За съжаление, цели 7 месеца не вземането на решение за споделянето на правомощите между култи и ИТРЕ по този доклад, така че аз само с две седмици разполагах да съставя доклада и една от тези седмици беше зелена, тюркуазена и това означаваше, че не можах да включа така както ми се искаше докладчиците в сянка. Но така или иначе чакам с нетърпение съвместната ни работа от тук нататък. Идеята за този доклад дойде от едно отлично е, изследване от края на миналата година от 100 публикувано, където се демонстрират границите от различните езици, които съществуват в Европа, за търговията, за предоставянето на обществени услуги. Но макар да има такива бариери проистичащи от технологичните развития в момента, именно тези хора, които не владеят тех, езици, ще се възползват най-добре от технологиите в дългосрочен план. Така че след като разгледахме този доклад, ми се искаше да разработим тази идея още повече. И така моят опит в Уелс, където имаме такъв един език, който е, е на младсинство, ласки език, и макар много да се ползва в училищата, в системата и така нататък, в а, технологиите, в информационни технологиите, онлайн а, средства, а, тези езици не, се, не могат да се преборят с големите езици толкова много време. прекарват хората именно с този език. И Сири, и Алекса наистина променят нашия свят, но по този начин потискат и младсинствените езици. Проблемът не е само за езиците а, на младсинствата. Много други езици също така се ам, биват потиснати. Това се, явление се нарича цифрово ам, превръщане в малцинство и колкото по-широко да са говорени такива европейски езици, като естонски, латвийски и литовски, имат същото ниво на технологична подкрепа, в някои случаи по-малко, като малцинствени езици, като уелския и баския. Английски е най-широко разпространен език онлайн, най-вече заради въздействието на а, Америка, но 60% от европейското население не говори и не използва английски. Има голямо разнопосочие в държавите Унгария, Испания, Португалия и България, например, повече от по-малко от 20% от населението говори английски язик. Тоест не става въпрос за малцинствените езици, това се отнася за, до всички нас. И така, докладът ми разглежда как би могла Европа да подобри ситуацията, като подобри, като подкрепи малките езици. И така, идеята ни е не да разглеждаме технологиите като опасност, заплаха, а да помогнем това развитие. И така, пет части има моят доклад. На първо място разглежда вариантите да се а, преодолеят разликите между различните езици, тези, които имат ресурси, тези, които нямат ресурси. На второ място има предложение за подобряване на институционалната рамка за предоставянето на а, технология на различните езици, включително а, включването а, на мултилингвилизма, на езиковото разнообразие в различните ресори на комисарите. На трето място има при е, предложения, препоръки за е, изследвания, като например дългосрочна е, спонсорирана програма за иновация и, съгла... и създаване на технологична платформа за европейските езици, където можем да включим информация, да включим хората, които са експерти в това отношение. Изследваните в областта на технологията се доминират от биват доминирани в момента от а, действащи страни, които са извън Европа. Наистина ние бихме могли да водим в това отношение. След това има препоръки за политиката в областта на образованието, така че да сме сигурни, че следващото поколение на европейците може да води в това отношение, така че те да разработят своето разбиране, своята възможност да използват тези технологии от рана възраст. И също така има и препоръки за частните предприятия и а, също така други ам, публични институции за това как могат да използват всички тези средства за автоматичен превод, разпознаване на реч и всичко това, което може да подпомогне трансграничната търговия и да подпомогне преодоляването на в момента фрагментирания единен пазар. Така че на а, ниво държави членки могат да се използват съществуващите технологии, за да се преодолеят неравенството в областта на езиците. И така става въпрос за 80 различни езици в Европа. Неравенството в областта на езиците е истински проблем, но с правните политики можем да продолеем това и да използваме многоезичието в наша полза. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за представенето на доклада ви. Сега давам думата на докладчиците в сянка. Всеки има Три минути. Господин Сотък, аз има думата. Thank you very much. Благодаря много, госпожо председател. Искам да започна с поздравление към докладчицата. за това, че в този толкова кратък срок, срок разработи толкова добър доклад и аз с нетърпение чакам нашата съвместна работа, за да го подобрим още повече. Но искам да наблегна на това, че тези а, трудности, дискусията между а, двете комисии, ИТРЕ и а, за култура, те не са случайни Наистина, по същество, това е проблема. Това е технология, изследвания и култура. И това винаги е трудно. Струва ми се, че трябва да се обърне сериозно внимание и има много нужда да се работи по това. Аз подкрепям всичките а, главни моменти, на които наблегна докладчицата, но искам да напомня, че този доклад не е просто така грамот ясно небе. Това е инициатива отдолу нагоре. Ще дам пример от 2012 година. А, общата организация на езикови технологии Метанет проведе едно подробно изследване за състоянието на езиковите технологии и тази огромна пропуст, пропаст между английския и другите големи езици и след това големите езици и малките езици. Това е една огромна пропаст. Това беше 2012 година, сега сме 5 години по-късно и виждаме, че пропастта се задълбочава. Това е проблем. И така, за това и започнахме с докладчицата този анализ, инициатива за анализ, за изследване и той е свързан а, с едно такова управомощяване, тази инициатива отдолу нагоре. И така, изследването може би за първи път води до политически решения, които вече са а, формулирани. Трябва ни европейско действие в тази посока. Трябва ни европейски подход. Изследването е подготвено от испански учени, много подробно изследване, много подробен, обстоен анализ и смятам, че нашия доклад ще отрази тези констатации, които а, виждаме от изследването. Мисля, че трябва да вървим напред да работим, работим повече. Желая успех на докладчицата. Смятам, че парламента ще вземе своята позиция и ще а, вземе необходимите мерки. Благодаря. Благодаря. Яна. Uh, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, благодаря на докладчицата и ще споделя някои мисли по темата. В тази ера на цифровите технологии ние разглеждаме основ... Е, нашето отношение по отношение на езиците. Е, в миналото няколко големи е, езици са подкрепени и много от тези малки езици са изчезнали. И въпросът е особено остър по отношение на европейската, на образователна система. Трудно се взимат там решенията. Също така се счита, че е, официалният език е начин да се обединят хората. Ако човекът не е разбирал националния език, да речем, когато е в армията, това считам е за проблем. Също цифровизацията на услугите позволява да се използват различни езици, без това да е скъпо. Ще дам практически пример. Естония е позната със своята ам, строга политика в областта на езика, езиците, но също така и в областта на електронното правителство. Данъчните декларации се попълват и на естонски, и на руски, тъй като той е разпространен в държавата. Технологиите позволяват да се разрешат проблемите с езиците бързо. И също така, колеги, се да почерта проблема с а, разширяването на езиците. Трябва да се използват технологии. Европа е толкова горда своето езиково многообразие. Трябва да се компенсират а, младсинствата с, а, за тези щети, които са им нанесени а, от технологията до момента по езиците. Но искам да е, искам да отговоря с едно изречение на колегата, че трябва все пак да сме реалистични в нашите цели. Не може да преодолеем тази пропаст между английския и другите езици. Аз съм лингвист по образование. Има един термин, термин, който англоговорящите не харесват, но Английски е убийствен език. Той убива другите, така че няма как да сравняваме английския с латвийски, полски и така нататък. Yeah. Ich glaube, ich fürchte, das ist wahr. Äh, herzlichen Dank, Jana Thum. Äh, die Kollegin... Благодаря. Госпожа Ириала. Напълно съм съгласна с казаното от преждеговорящата за това, че английския е убийствен език, а, ето ни всички нас тук говорим една след друга, един след друг на английски, макар да имаме собствени и други родни езици, които бихме могли и би трябвало да използваме тук. Що се отнася до доклада, много добър е, е момента, в който той идва. Наистина бързо се променят времената и един от най-ясните примери е разбира се, технологията. Това е нещо, което трябва да прегърнем, да приемем, дали ни харесва или не. Тези технологии ще се развиват и ще останат. Неравенствата, които съществуват в Европа, са много, но едно от тях е действително езиковото. Неприемливо е положението на използването на езиците на много младсинствата. Във всяка държава в Европейския съюз, ирландския в Ирландия, сами в Швеция и така нататък, ние сме около 10% от населението. Крайно време е да подготвим такъв доклад. Наистина, има технологии, има нововведения в технологиите, те са чудесни, но не трябва да се възприемат като заплаха за езиците. Така че подкрепям призива на този проект от доклад за, към комисията да се възвърне отново ам, многоязичието в а, ресорите на комисарите. Даже бих отишла още по-нататък да има отделна агенция, бюро в Европейската комисия, в Европейския съюз, нещо като омбудсман, който да следи тези а, неравенства и а, несправедливости, тъй като това е една толкова хоризонтална тема. Така че в края искам да се спра на нещо, което а, ние правим всеки ден. 23 са официалните а, 23-те официални езици в Европейския съюз. Но поради факта, че аз, въпреки че официалният ми език е един от тези 23, не мога да го говоря и не го говоря в момента. Мисля, че има за какво да се замислим. Така че приветствам развитието на този доклад. Благодаря. Сега продължаваме с другите колеги. Моля ви, ограничете Чете се до две минути. Сабина Ферхай. Благодаря. Аз също искам да подчертая това, което казаха някои от колегите. Естествено, не може да променим факта, че има една лингва франка, която се използва в науката, в економиката. Английски в момента е такъв език. Ами, това няма да го променим с мерки, защото не може ние в Европа да решаваме кой език да е работен език на конференции и на други мероприятия. Те английския е такъв език. Но това, което е важно, е, че технологията ни дава възможности. Възможности да е, признаем нашите езици в Европа като равнопоставени. Имаме много възможности чрез технологията да направим това. В миналото това не беше, тъй имаше по-големи трудности. Сега през, чрез технологията, достъп до речници, до други съдържания става възможно и то на езици, които се говорят по-малко. Така че трябва да видим къде технологиите могат да бъдат приложени повече, защо не се прави това в момента, така че езиковото многообразие да бъде гарантирано. Може технологиите да се внедрят предварително в провеждането на определени проекти. Силвия Коста. Благодаря. Това е наистина много интересен и важен доклад. Ние всички играем роля в неговото изработване. Е, имаме английски. Английски то е един обеднен английски по отношение на езиковото разнообразие, но английски е така или иначе е лингва франка. Трябва да подчертаем колко е важно езиковото разнообразие, обаче, което е един от стълповете на културното многообразие, на културния плурализъм. Това трябва да подчертаем. Освен това, трябва да укрепим това, което е в предложението, а именно задълбочаване на прилагането на технологиите, на езиковите технологии, защото тези технологии са налични вече от около 30 години и не се използват за тази цел. Нека погледнем интернета който, и възможностите, които дава интернета. Как може да направим определени ресурси по-достъпни. Ресурси, които да са достъпни на различни езици. Освен това, е, трябва да има, трябва да стане възможно разпознаването на речта на различни езици. Това ще повиши качеството на езиковото разнообразие. Освен това, също е важно да се помисли за обучението в университетите, така че повече хора да знаят за тези технологии и тяхното приложение в мултилингвизма, в езиковото разнообразие. Хубаво е, че комисията работи по тези теми и че езиковото многообразие става част от различни портфолия. Мисля, че концепцията е много полезна. Председателката. Господин Наврачич е отговорен за езиковото многообразие, така че има човек, който отговаря за езиковото многообразие в комисията. Госпожа Шойдрова. Благодаря. Искам и аз да благодаря на докладчицата. Докладът е много добър. Говори се за рисковете, но също така се говори и за възможностите. Така че трябва да мислим за по-добра комуникация и да подобрим ситуацията на по-малко използваните езици и да поощрим тяхното обучение. Хубаво е един комисар да че отговаря по тези въпроси. Трябва да има повече изследвания, повече платформи. Освен това, е, езикът е комуникационно средство и аз мисля, че в европейски език имаме нужда, имаме нужда от един лингва франка. Това е английски, това ще си остане английски, защото има определена терминология на този език, използваме го като комуникационно средство, но от друга страна всеки език представлява своята култура и духовността на своя народ, така че трябва да защитим и националните езици. Те отразяват нагласите на народа. Ако искаме да запазим културното разнообразие, трябва да защитим и разнообразието на езиците. В противен случай Европа няма да е същата. Благодаря, госпожа Бошко. Благодаря. Бе казано, че лингва франка се използва прекалено често, за това говоря на унгарски. Е, харесва ми този доклад, харесва ми съдържанието му. Важно е да се работи по тези въпроси. Както разбирам, Тибор Наврачи, че е отговорен за езиковото многообразие и неговият кабинет работи по въпроса за езиковото многообразие. Но все още има прекалено малки проекти, свързани с езиковото многообразие. Надявам се този доклад да поощри повече проекти в тази област. Много е важно езикът на малките нации да, бъде, да бъде защитен Това става все по-важно в цифровия свят. Тези езици, особено регионалните езици, трябва да бъдат подкрепени в съответните региони, в образованието, там където се говорят регионалните езици. Важно е наистина общностите да се разбират и да поощряват развитието на своите езици. Аз като унгарка не разбирам защо човек трябва да говори уелски, но разбирам по принцип идеята всеки регион да си защитава своя език. Всеки може да допринесе за създаването на ново законодателство чрез гражданската инициатива. Това се отнася и за езика в образованието, мисля аз. Благодаря. Благодаря. Госпожа Кеминеш Баба. Благодаря. Аз не съм романтична личност и по отношение на езиците също не се отнасям с такова отношение. А, нямам особени сантименти към английския. Мисля, че един известен човек каза, че има много, че едно от най-лошите неща е да се противопоставят и езиците един на друг. Нека мислим за това. Благодаря. Луиджи Моргано има думата. Благодаря. Е, просто един коментар искам да посоча. Няколко неща бяха казани, но най-важният въпрос тук е, че след Брексит е възможно е, е, е, Тоест, т.е. въпросът ми е, възможно ли е да има официален език на европейския език на една страна, която вече не е член? Господин Малинов изглежда стана задължително поне по тази тема да демонстрираме уважение към равенството на езиците, не говорейки на английски. Искам само да обърна внимание на един проблем, малко извън обсега на доклада, свързан с няколко държави, можем да ги наречем по-новите членове. Все още се затруднява признаването на езикови сертификати. Все още а, националните администрации на някои европейски държави затрудняват това. Същевременно, а, много държави с по-малки езици, както ги наричаме, а, нямат онези структури, за осигуряване на езиково обучение на свои граждани в чужбина. За първи път за някои държави се получава а, този проблем. За първи път някои държави имат голям брой млади хора, ученици а, зад граница, които учат, разбира се, езика на по-голямата държава, в която се намират, но нямат гарантирано а, изучаване на своя език, нещо за което националната държава по происход трябва да се погрижи. защото всички знаем за Гьоте институт, институт Сервантес, Бритиш Каунсъл, но останалата инфраструктура все още не е на място. Мисля, че беше редно да кажем нещо и за задълженията на националните държави, защото това е нов проблем – разбира се, и нови възможности за тези държави, но е хубаво да, да се осъзнае. Аз съм убеден, че и това, и това предстои. Благодаря. Може би още една забележка от моя страна. Благодаря ви за добрия доклад. Той е много успешен и виждаме, че това е истински проблем. Бих искала този проблем да се разглежда и много сериозно от европейските институции. Е, трябваше наскоро да напиша писмо до комисията, защото разбрах, че е, даже в Еразъм Плюс, в шестата година на програмата, всичката информация за програмата е само на английски. И за тази цел аз написах писмо. Добре, за основните акценти имаше някои преводи на френски или на други езици, но нямаше нищо на по-малките езици. Комисията реагира веднага, предприе мерки за подобрение и аз ще видя през следващите седмици дали наистина тези мерки са хванали декеш. А, така че наистина достъпността на всички а, документи, на всичките 24 официални езика, това е проблем и ние може да дадем нашия принос за неговото решение не бива да допуснем изчезването на малките езици. Всички граждани трябва да имат достъп до информацията, идваща от Европейския съюз. Това е наше задължение, задължение на Европейския парламент да посочва проблемите и, ако трябва, да пишем гневни писма до една или друга институция. Има много документи, които и нас самите ни достигат най-много на три езика, но не далеч не на всичките 24 официални езика. Благодаря ви! И така, желая всичко хубаво на докладчицата. Надявам се, това ще стане един много добър доклад и се надявам той да постигне добри резултати. Сега искам да попитам комисията дали иска да вземе отношение. Окей. Okay. herzlichen... Не, добре. Тогава давам думата на докладчицата Еванс за реакции на това, което чухме до момента. Благодаря ви. Е, мисля, че всички коментари отразяват големия интерес в тази област, отразява важността на проблема. Е, и ние може да променим нещата с този доклад. Така е. Мисля, че е важно за целия Европейски съюз е, равнопоставеността на езиците. Е, ето, комуникацията не може да се комуникира ефективно, ако не се говори един и същи език. Това е ясно. И това е важно за бъдещето на Европа. Радвам се, че реакциите на колегите бяха положителни. Ще имаме първото заседание на докладчиците в Сянка. Благодаря на колегите. Председателката благодаря. Искам да напомня за сроковете. 10 април 2 часа е срока за измененията, а гласуването е на 16 май. Благодаря ви. Сега преминаваме към следващата точка. Това е точка 11, а именно становище за Европейската гражданска инициатива. Докладчик е господин Джамбаски. Крайните срокове са 26 март, 12 часа. Ще гласуваме на 25 април и АВКО е водещата комисия, която ще гласува на 24 май. Давам думата на господин Джамбаски. Thank you, Madam Chair. Уважаеми, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, Европейската гражданска инициатива е заложена в Лисабонския договор като иновационен инструмент, който ще насърчи директната демокрация на международно ниво в рамките на Европейския съюз. Принципът на инициативата е да даде възможност на гражданите на страните членове на Европейския съюз да имат индиректна законодателна инициатива. Начинът по който механизмът работи е изключително сложен и опитът до сега показва, че има нужда от значителна реформа. За щастие през 2017 година, благодарение на работата на Комисията култура и по образование, КУЛТ, както и на Комисията по конституционни въпроси АВКО, даде резултат и подтикна Европейската комисия към действие. Под внимание бяха взети докладите и мненията на двете гороспоменати комисии на Европейския парламент, както и многото изследвания и разговори, проведени с заинтересованите страни. Безспорно, ревизираното предложение на Европейската комисия има потенциал да разреши някои от проблемите, най-често свързвани с Европейската гражданска инициатива. Като пример бих посочил понижаването на възрастта на европейските граждани, които имат право да изразяват своето мнение относно определена инициатива. Това безспорно ще бъде знак за по-младите поколения, които не са обикновено изкушени от граждански или политически въпроси, че има желание, а и начин те да бъдат включени в този политически процес. Не мога да не споделя обаче разочарованието си, че в редица области предложението на комисията не решава основни проблеми, свързани с Европейската гражданска инициатива. Като пример бих могъл да посоча отказа да бъде намалено изискването за, да бъде намалено изискването за минимален брой страни членове, които участват в инициативата. По-големият проблем обаче със сигурност остава липсата на конкретен инструмент и начин, по който една успешна инициатива ще може да се материализира в законодателно предложение от страна на Европейската комисия. В крайна сметка това е заложено в член 11, параграф 4 от Договора за Европейския съюз. Крайната цел на Европейската гражданска инициатива е да се превърне в законодателно решение от страна на Европейската комисия, което от своя страна да бъде прието или отхвърлено от парламента и съвета. Към момента дори успешните инициативи не успяват да достигнат до тази фаза, колкото и да са малко те. А те до този момент мисля, че са само четири. Смятам, че най-голямото доказателство за това е факта, че в новото предложение на Европейската комисия не е изразен конкретен начин или срок, по който успешна инициатива да достигне до някакво законодателно ниво. Благодаря всички за вниманието и ще се радвам да работим заедно с колегите по този въпрос. Благодаря. Благодаря, господин Джамбаски. Сега преминаваме към докладчиците в сянка. Започваме с господин Малинов. Мисля, че трябва да приветстваме първата първата, първото преосмислене на тази инициатива. Е, сигурно ще има други такива. Нека да мислим, че това е първата положителна преработка и нека не очакваме радикални промени. Знаем, че Европейският съюз е съюз на демокрация и знаем, че той се основава на принципа на представителността. И имаме този инструмент, който е, се приближава на възможно най-много до това, което наричаме пряка демокрация подкрепям тези промени, защото те се движат в правилната посока. Може да има промени, които не се движат в правилната посока. Искам да подчертая намаляването на възрастта от 18 до 16 години за участие в процеса от практична гледна точка, като погледнем в много законодателства се по позволява хора да гласуват на 18 години, но се оказва, че само в рамките на гражданската инициатива младите хора от ранна възраст могат да станат политически активни. Така че първото политическо преживяване на младите хора може да е свързано с гражданската инициатива. Ние винаги може да критикуваме предложението, че не е достатъчно смело и радикално. Ние въпреки това имаме намаляване на броя данни, които трябва да се дават, на количеството данни, които трябва да се предоставят. Това е много добре. Освен това, ако се основава е, участието само на националност, а не и на местоживеене, е, това е много добро решение. Това ще улесни достъпа до гражданската инициатива. Може би промените не са много смели, но те са правилни. И това е добро, добро, добра основа за следващото преосмислене на текста. Благодаря, госпожа Артрикс. Thank you, I'm going to speak my mother language. Благодаря. Ще говоря на родния си език, португалски. Мисля, че трябва да използваме тази преработка – Регламентът за Европейската гражданска инициатива наистина беше подобрен. Някои препятствия бяха а, намалени, някои изисквания бяха намалени. Не, важно обаче е да се спомене и намаляването на разходите, също така и намаляване на езиковите бариери, за които преди малко говорихме. А, Преработката е важна, за да може инструмента да заработи, да продължи да работи успешно и гражданите да могат да участват пряко в европейската политика. Също така важно е да се предложи юридическа подкрепа за гражданите и да се удължат сроковете в някои области. Например, времето, с което разполагат за да получат помощ и в крайната фаза също така. А, искам да спомена някои неща, които все още не са достатъчно гъвкави. Има голям брой инициативи, които комисията в първата фаза смята за недопустими това ограничава възможността за трансграничен дебат по а, европейските теми за работа по европейския дневен ред. Трябва да анализираме нещата от тази гледна точка. Комисията от една страна трябва да организира а, организаторите, но се получава понякога конфликт на интересите, като тя е адресата на инициативите и обединява твърде много компетентности и отговорности. Европейската гражданска инициатива трябва да се използва като инструмент за партиципативна политика и да се насърчава ние наистина трябва да дадем на гражданите възможност за пряко участие. Благодаря. Благодаря, Мари Тарески Менес. Първо бих искала да благодаря на колегите за работата по становището. От известно време работим за това Европейската гражданска инициатива да се превърне в истински инструмент на демокрацията само четири инициативи събраха а, необходимите подписи, което означава, че гражданите трябва по-добре да бъдат информирани за тази възможност за участие в европейската политика. Радвам се да чуя, че в предложението на комисията са включени много от идеите на парламента, например намаляването на минималната възраст, но също така е, че организации трябва да посочат начална а, а, дата и създаването на юридическо звено. По този начин се намаляват препятствията и се позволява на гражданите да използват по-добре този инструмент. едно и също мнение съм с колегите. по отношение на намаляването на пет държави членки. Е, мисля, че това е добър компромис. Трябват ни също така обаче по-добри стратегии за комуникация, за да заработи по-добре гражданската е, инициатива. Благодаря. Е, колегата Мирията. Ясно е, че комисията трябва да направи повече, за да се вслуша в проблемите на гражданите. Както казаха и останалите колеги, имаше много малко успешни инициативи до този, до този момент. В рамките на две инициативи не бяха предприяти действия. Пълна загуба на време е да се мине през цялата процедура и да не последват никакви е, действия. Е, този инструмент е наистина много, много добър и е жалко, че нищо не е постигнато с него. Надявам се регламентът да опрости нещата и да даде възможност за, за маневри и за нови инициативи. Бих искала да видя опростяване. Държавите, които са малки и нямат милиони много милиони граждани, като моята държава, само с 5 милиона население, е по-трудно да се мобилизират гражданите, така че трябва да се съобразим с географските особености на държавите, когато искаме 1 милион подпис. Няма никакъв смисъл да се събират подписи от толкова много хора, за да не последват след това действие. Това също трябва да се вземе пред. Благодаря. Джил Еванс. Благодаря. Аз бих искала да благодаря на докладчика. Голяма част от моите коментари вече бяха направени. Много надежди възлагахме на Европейската гражданска инициатива, когато Започнахме неправителствената организация, приеха ентусиазирано. Сега се налага е, нещата да се опростят и то значително, за да насърчи младите хора да се ангажират повече защото този инструмент наистина предлага възможност на гражданите да участват в работата на Европейския съюз и ние трябва да превърнем този инструмент в ефективно работещ. Благодаря. Um, благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ни поканихте и ни давате думата. Аз отговарям за работа по това досие. Благодаря за информацията, благодаря за проектоизмененията, които разгледахме. Ценя това, че е, много от членовете на парламента казаха, че има подобрени. Искам да се спроща веднъж на това, какви бяха целите на а, преработеното предложение първо да направим инициативата по-достъпна, второ да стане по-лесно да се мобилизират подръжници и да позволим този инструмент да достигне пълния си потенциал за насърчаване участието на граждането, също така да се, инструментът да се доближи повече до граждан. Това са формалните цели. Намеренията на комисията са, искам да подчертая, че комисията на е, Юнкър си поставя тази цел да се регистрират максимален брой граждански инициативи. Това първо. И второ, да а, има максимален шанс за събиране на поне 1 милион а, подписа. Последните 17 инициативи, от последните 17 инициативи отхвърлихме само една, именно инициативата Стоп Брексит, защото не беше в правомощията на а, а, комисията да предложи действие по тази инициатива. Така че наша цел е да превърнем тази инициатива в успешен инструмент. Това е целта на настоящото предложение. От гражданите, е, които не са успели да изразят е, мнението си на национално равнище, могат, след възраст от 16 години нататък, да направят това през Европейската гражданска е, е, инициатива. Осемнайсет е, месеца трябва да е срока, в който да последват е, действия. Е, по този начин се опитваме да достигнем до 10 000 допълнителни граждани, които искат да работят по европейския дневен е, ред. Предвидели сме и нещо повече, предлагайки платформата за сътрудничество. Благодарим на парламента за пилотния проект. До 10 на 10 април ще се е, е, е, е проведе стартова е, среща, среща за стантиране на онлайн платформата съвместно с комитета на регионите и по този начин ще позволим на гражданите да разменят мнения по настоящото предложение да, дадем възможност на граждани от седем страни членки да започнат кампания, как да комуникират и така нататък. И се надяваме това още повече да тласне напред инициативата, които са успели да регистрират милион подписа. Не беше казано, обаче част от измененията ние предлагаме да се въведе частична а, на, регистрация. До този момент комисията на практика го прави, но не е залегнало в законодателството. Искаме да допуснем частична регистрация и това да е залегне в законодателството. Това, това е, е важно. Е, е, това, което предлагаме, това се отнася до едно от вашите изменения. Ако комисията прецени на първо четене, че може да има проблеми, които да не позволяват пълна регистрация в рамките на месец да информираме организаторите, те да имат един месец да омислят дали искат да преформулират своята инициатива или да я а, о, отеглят. А, ние не искаме да играем активна роля, просто ще посъветваме организаторите на инициативата как да а, а, подобрят своята инициатива, за да увеличат своя шанс за регистрация. След това а, те би трябвало да могат поне частично да се регистрират. А, не знаем, честно казвам, дали това няма да представлява допълнителна административна стъпка, вместо да упрости нещата, но във всеки случай ще имат един месец да обмислят и в рамките на месец ще има яснота дали инициативата може да бъде регистрирана или не. В противен случай участниците ще имат възможност да се обърнат към съда. До този момент имаме 6 случая отнесени към съда, по които съда се произнесе различно от комисията. Това бяха 66% все пак. Така че се опитваме да променим нещата. Не се опитваме да ги манипулираме, а тъка му обратното, да помогнем на участниците да ги подобрят и да можем да ги регистрираме така, както предлага съда. Друг ключов елемент, който искам да подчертая, който сме предвидили, това беше споменато в положителна светлина. Този период от три месеца, в който организаторите да могат да се подготвят за стартиране. Това може би е по-добре, отколкото 6 месеца, които могат да се окажат по, повече, отколкото е необходимо. Това, това е периода за подготовка на регистрацията може да предвидим възможност за удължаване до 6 месеца. Е, в момента е, целият период, ако включите всичко, имаме 21 месеца. Ако удължим с още 3, ще стигнем на 2 години. Целта е процеса да не бъде твърдо дълго. И още, още една последна бележка. Системата за онлайн събиране на подписи. Това е предвидено въведено, за да се намали тежестта за гражданите, да се улесни процедурата. И последно, отговорността за защитата на данните, ако организаторите използват системата за онлайн регистрация на подписи, което комисията предлага, организаторите няма да носят отговорност за защитата на данните и това намалява административната тежест върху организаторите. В член 18 са записани всички правила относно защитата на данните. Това е нашата философия, да могат организаторите органите да разберат какво трябва да правят. За това защитата на данните не е разписана в повече е, е, членове. Това беше последния ми коментар. Извинявайте, че твърде дълго се изказах. Това беше първото ми и последно изказване по това досие. Благодаря. Благодаря. Мисля, че наред с въпрос какво може да се подобри в организационно отношение, беше споменат и най-същественият въпрос, а именно какво ще стане след това с успешните европейските граждански европейски а, инициативи, те ще потънат ли някъде а, или ние, парламента и комисията, ще имаме някакво задължение да се занимаем с тях, а, независимо от вас какъв резултат. Смятам обаче, че гражданите които се заемат с подобна инициатива, която я е задействат, имат след това поне правото някой, а именно ние, да се занимаем сериозно с инициативата. Така че това е въпрос, по който трябва да помислят както комисията, така парламента, така и съвета като са законодател. Мисля, че не трябва да изпускаме от поглед този въпрос, защото ако гражданската инициатива потъне след това в небитието, тя по-скоро ще фрустрира гражданите, няма да ги доближи до Европа. Съвсем накратко, Силвия. Само две неща. Първо, споделям това за 16-те години, за платформата, месеците и въпроса с местопребиваването и опростяването. Има три политически е, въпроса. Първо, мисля, че няма задължение на комисията какво тя трябва да прави. Наистина трябва да има някакъв срок, в който комисията да трябва да реагира. Искам също така да разбера защо ще се премахне от член 15 нещо важно, а именно комисията да наказва каква мярка планират. Мисля, че това трябва да остане. В противен случай не постигаме нищо, ако комисията не каже какви, какви мерки ще вземе и защо ще ги вземе. Мисля, че е важно това да остане в текста. Благодаря. Сега ще дам отново думата на колегата Джамбаски не иска. Добре, тук всичко останало ще изясним на срещата на докладчицата Сянка и след това на гласуването. Крайен срок за внасяне на изменението 26 марта, 12 часа, гласуване на 25 април. Желая на господин Джамбаски и докладчиците в Сянка много успех при по-нататъчната работа. Минаваме на последната точка от а, дневния ред от е, откритото ни заседание, а именно разглеждане на проекто становище те относно вноса на движими културни ценности. Нашия докладчик е Сантьяго Фисес Айшел. 26 март, 16 часа. Крайен срок за внасяне на измененията на 7 юни. Ще гласуваме е, становището водещи съвместно с комисиите Инта и Имко. Сантьяго, имаш думата да ни представиш твоето становище. Querida Presidenta, eh, como ponente de opinión de CULT sobre la propuesta de reglamento de importación de. Благодаря. Аз съм а, а, автора на становището на Комисията по а, култура а, относно вноса на движими културни ценности. Това е едно предложение за предотвратяване на финансирането на тероризма и спирането на пари чрез е, е, движими културни ценности. Трябва да кажем, че трябва не е препоръчително да се въведе минимална възраст от 250 години за всички културни ценности. Също така е необходимо да се въведе и лиценз за културни ценности е, с висока стойност и е, е такъв лиценз трябва да представи държавата членка, която иска да ги внесе също така декларация за волята на износителя. Това са необходими декларация, в която се казва, че културните ценности са легално изнесени от страната по происход. изнасящата държава всъщност е последната държава, в която съответната културна ценност е, е пребивавала известно време и ако тази държава членка е страна по конвенцията на ЮНЕСКО, тя трябва да представи съответната декларация. Моите изменения са насочени предимно на там да не се финансират нелегални дейности, но не и да се пречи нелегалната търговия изнасящата държава трябва да докаже, че износът е легален, защото в някои случаи е на практика невъзможно да се докаже происхода на предмета. Много често стрелата на происход не разполага със съответното доказа... законодателство за забрана на износа трябва да се вземе предвид, че конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 година се прилага по различен начин и в този смисъл не представлява гаранция за защита на културното наследство. Така че е, трябва да запазим формулировката за е, държавите страни, държа страни по конвенцията. Мисля, че може възрастта да се увеличи на 500 години, защото културните ценности, които са изложени на риск, са най-вече е, е, по-старите такива. се контемпла una excepción al ámbito. Текста на комисията предвижда едно изключение, а именно за временния внос на културни ценности за целите на образованието, научните изследвания или за други академични цели, или пък за реставрация. Това също трябва да се включи в списъка с изключенията. Текстът на комисията казва, че една културна ценност може непрекъснато да се изнася за срок от повече от един месец. Мисля, че този срок може да се удължи. Ако отпадне изискването за доказване на легалността на износа, могат да се създадат трудности. също така е важната роля на вещите лица, а, а, е, примитническите органи. Те могат да изискат съответната информация, могат е, да изготвят е, становища за културните ценности, експертизи, културни цен... културните ценности, техния временен износ те трябва да отговарят на а, редица условия, например за а, добро съхранение. Системата също така трябва да се адаптира, да се проведат обучение на съответните власти и вещи лица, също така да се проведат кампании за повишаване на чувствителността на евентуалните купувачи. За целта е добре държавите членки да създадат контактно лице. Също така е, бих искал да се подобри и електронната администрация със съответните електронни документи и формуляри, с които може да се искат лицензии за внос. Те би трябвало да могат да се обработват електронно. Трябва да се изгради една работеща електронна система, за да може да се подобри комуникацията между страните членки и да се намали опасността от злоупотреби. Тук става дума всъщност за нелегалната търговия с културни ценности, за, търговия, за търговията, за целите на финансирането на тероризма. Това трябва да бъде спрям. Надявам се дискусията ни да бъде успешна, ние да успеем да се сътрудничаме, да си постигнем целите, а именно да спрем нелегалното е, финансиране на а, тероризма и да запазим културните ценности. Благодаря, Сантяно. Сантяго Луиджи Моргано. <clears throat> Благодаря много. От името на моята политическа група, естествено, са съгласен с целите очертани от докладчика. Трябва да разгледаме нещата по същество тук. Имам няколко момента, на които искам да се спра, защото ми се струва, че нещата са малко по-сложни, отколкото бяха представени. И също така и ние ще а, предоставим предложение за изменения. Както беше казано от докладчика, наистина е неотложно и важно да се въведат нужните мерки в Европейския съюз, за да може да се предотврати незаконния внос на движими културни ценности. доходите от тези незаконни дейности се използват за финансирането на тероризма, освен всички други неща. Трябват ни посветени изцяло на това органи, които се занимават само с темата, така имаме ние в Италия. И когато идват а, културните ценности от а, военни зони, трябва специално внимание, иначе какво правим? Много е важно да се случи всичко това. Ние сме Комисията на Европейския съюз, парламент по култура. Ето защо трябва да подчертаем това, което е важно за нас. Иначе защо се занимаваме? Първото тук е да не накърняваме културните, исторически и археологични наследства на държавите. Това много често тук възниква като тема. Един друг проблем е свързан с това, че трябва да изиграем нашата роля. 2018 е годината на, Европе... на културното наследство. Ето защо е още по-важно. Така че ще кажа, че по отношение на предложението. Много сериозна критика от наша страна по това, което е направила комисията и предложенията на докладчика. По първото съм съгласен за компютърната процедура, която да позволява на потребителите да и обменят бързо информация между полицейските и митнически органи на различните държави членки и съм съгласен наистина и с кампаниите за повишаване на осведомеността. Има и много други аспекти, които са свързани с информацията и така нататък. Но идеята се повтаря тук от докладчицата. А именно различните държави, страни по Конвенцията на ЮНЕСКО. Тук а, отпада като че ли принципа на държава по происход. Защо има 134 държави в момента, които са страни по конвенцията на ЮНЕСКО. И въпросът е колко държави няма да го направят. Какъв е страха тук? Какви са опасенията? Какво се опитваме да избегнем? И ми се струва, че трябва да направим точно обратното. Казвам го, защото това е част от новото законодателство и това е именно държавата по происход и това трябва да е в съответствие с конвенцията на ЮНЕСКО. Ето защо за мен тук важното е въпроса за културните ценности. Член 2. Това е важното за нас. Ние като комисия имаме а, съвместно правомощие, заедно с ИМКО и ИТРЕ. Защо го казвам? В определението се говори за 250 години минимум, а докладчицата каза, а, че разглежда 500. Ние сме напълно несъгласни с това и ограничението за 2000 и 250. Изобщо всичките тези цифри откъде идват. 250 фигурира във всички международни отговор, договори, така че ние ще направим предложение за изменение в това отношение. Хакската конвенция за защита на културните ценности в военни конфликти, член 1, конвенцията за начините на предотвратяване на незаконни вносове и на културни ценности от 1970-та. Има и друга конвенция. Има 70 години и 90 и това са а, цифрите, които са включени. Има и още един документ, където е по-малко от 100 години а, обхвата. Това е единственото, по което може да се съгласим. Защото ако винаги сме на 250, тук говорим и за марки, за музика. Приключвам, госпожо председател. Трябва ни политическа цел. Наистина бях много щедра, обаче ти говориш по-дълго, отколкото докладчика. Съжалявам. Хелга Трюпал. Благодаря, Петра. Благодаря и на Сентяго за презентацията на доклада. Днес за първи път обсъждаме тази толкова трудна тема. И като че ли не усещам да го разрешаваме този труден въпрос. Финансирането на тероризма, финансирането на на много лошо поведение, където се и унищожават културни ценности, след това се опитват да ги внасят. Всичко това са моменти, които включваме тук. Също така, само интереса да се правят пари от културата, а не ангажираност с това да се инвестира в нея, така че ние като законодатели трябва да сме много внимателни. Тук опираме до наистина най-важните си ценности и върховенството на закона. Така че смятам, че тук става въпрос за политическата отговорност. Те злоупотребяват с пазара на изкуство и ако ние не сме бдителни, ще имаме много сериозен проблем и ще станем част от а, този бизнес, от това да се използват а, културни ценности за това да се правят пари. Вече говорихме малко за конвенцията ЮНЕСКО. Държавата по происход ще работя по измененията. Мисля, че и с а, идващите избори е много важно за Европейския съюз да има много ясни правила и много добре регламентиран пазар. Силвия? Благодаря на всички колеги, които взеха отношение. В предложението на комисията има препокриване на два въпроса. Хармонизация на правилата за внос като цяло и по-конкретните въпроси, за евентуално внасяне по законен начин от конфликтни зони. 250 години. Съгласен съм, съгласен съм с казаното от колегата. Никъде няма по-дълъг от 100 годишни период. Тоест по-малко от 100 години. Понякога липсват препратки към регламентите, с които разполагаме. Това е след конфликтите в Сирия и в Ирак, когато тези държави са в конфликт. Не винаги разполагаме с точни сценарии. Тогава комисията наистина реши да се има забрана за внос от тези държави, за да може те да се възстановят. така че бихме могли да подпомогнем процеса по някакъв начин. Друг важен въпрос. Да, стои въпроса за митниците. И тук не засягаме изобщо въпроса за липсата на образование и връзката на и липсата на връзка между културните и митнически власти. Тази връзка липсва и в моята държава. Това изобщо не се спомена в доклада. И друг момент е че трябва да се спомене, че държавите членки трябва да имат специални звена за обмен на информация за разследванията. Няма кой знае какво по тази тема. Благодаря. Благодаря на Сантьяго за неговия проект доклад, който е, със сигурност ще трябва да бъде изменен чрез изменения. Но ясно се чу от, козата, е, от колегите нелегално, нелегалния внос на е, културни артефакти. Това трябва да се преследва и да се предотврати. Имаме ясни правила за износа, за вноса нямаме правила. Ако при вноса имаме прекалено сложни правила – за културни артефакти. Това не е добре. Тази, този регламент не трябва да служи за това да се осложни търговията с културни произведения и да изправя тази търговия през, пред големи проблеми. Не. Става дума за конфликтни региони, от които има големи износи на културни стоки, на културни произведения и такива произведения не бива нелегално да пристигат в Европа. Когато износът е легален и когато вносът в Европейския съюз е легален, добре. Но там, където става дума за ограбено изкуство, за неправомерно от за неправомерен трансфер, тук трябва да се намеси. Не може да има един общ подход и не може да гледаме принципа за държавата на износ. Трябва да се гледа дали произведенията са напуснали страната на происход легално. Там, където имаме конфликтен регион, там трябва да искаме документ за легалност. Това могат да бъдат различни стъпки по принцип, обаче достатъчно е предложението на Сантьяго, т.е. да се следва принципа на страната износител. Благодаря. Сега искам да попитам комисията дали иска да се изкаже. Моля, имате думата. Thank you very much, Chair. Just a few brief words. Благодаря, госпожо председател. Няколко кратки момента в отговор. Приветстваме на първо място този положителен, тази положителна оценка на посоката на предложението на комисията ми се струва. Два момента обаче представляват притеснение за нас. На първо място 250 или 500 години минимум. И тук и насякъде в предложението комисията се опитва да включва идеи, където се защитават а, културните ценности, но все пак има някакво равновесие за това, което ще се създаде като административен товар за администрацията. Ние смятаме, че 250 години е много добро решение и е на основата на други, на решенията навсякъде по света. Другото, което ще кажа е във връзка с дебата за държава по происход и държава източник като идея тук. Идеята е да защитим това, което а, е правилно и не да създаваме ситуации, в които могат много лесно да се е, заобикалят правилата и всъщност няма смисъл тази, а, това правило. Така че благодаря за всички тези идеи, които вие представихте и нека кажа, че ние сме готови от наша страна да продължим дискусиите на техническо и на политическо ниво. Благодаря. Благодаря, Сантьяго, още веднъж. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Много внимателно слушам това, което казват колегите. 500-те години идеята беше това да е идея, която може да се разгледа, а не нещо, което вече е окончателно и не може да се промени зависи от нещата, за които, за ценностите, които говорим. И все пак целта е целта ни е да предотвратим финансирането на тероризъм, например. Рядко финансирането се, на тероризма се осъществява с филателия, с продажбата на марки. Така че мисля, че трябва някаква разпоредба, която да предотврати износа от държави, които са в военен конфликт. Това е важно, трябва да се разгледа внимателно. И бих подчертал, това, което каза Сабине, за това да не се е, създава излишна сложност за законните, законния внос. Аз говорих много подробно с професори от този сектор и също хора, които е, са в областта на антикварната търговия, е, експерти от нумизматика в Германия също и те казаха, това, което вие подготвите, ще ни затрудни много и просто обичайната търговия ще се обърка с незаконната търговия. Не трябва да се създава такова недоразумение, както и да се а, увеличава цената на този внос. Ни беше казано и аз съм съгласен, че трябва да има сътрудничество между а, от една страна митниците и от друга страна а, органите в областта на културата, както и различните професионалисти в областта на културните ценности. И трябва действително да има и инициативи за повишаване на осведомеността на обществото като цяло. С радост бих обсъдил тези инициативи с колегите и а, смятам, че ще постигнем добро решение. Трябва наистина да а, постигнем този баланс да а, има достатъчно правила, но не, да, не възпираме законната търговия. Благодаря. И вижда се, че досието е важно. Важен е да се намери баланс за това как да се предотврати нелегалния внос, без да се поставят пречки пред легалната търговия. Сигурна съм, че докладчиците и докладчиците в сянка ще намерят добро решение. Желая им успех за по-нататъчните дискусии. На 26 март е срокът за подаване на изменения, 16 часа, а в, на 7 юни ще се гласува доклада. И така, приключваме публичната част на заседанието си имаме една част при закрити врата, която, с която започваме сега. Моля а, колегите, които не бива да присъстват на заседанието при закрити врата да, да напуснат и да се приключи с предаването.